La seduta е ripresa. Подновявам заседанието. Искам да ви съобщя резултатите от изборите. Брой гласували 735. Бели или невалидни бюлетини 73. 662 подадени гласа. Мнозинство, абсолютното необходимо мнозинство 332. Кандидатите получиха следният брой гласове. Госпожа Келер 133 гласа. Госпожа Рего, 42 гласа. Господин Сасоли, 324 гласа. Господин Захрадил 162 гласа. тъй като нито един от кандидатите не е получил абсолютно мнозинство от подадените гласове, Преминаваме към второ гласуване. Ако няма коментари и наблюдения, валидни считаме, че резултатите от първото гласуване са валидни. Има ли наблюдения и коментари? Получих следните кандидатури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 Няма нови кандидатури. Преминаваме към следващия кръг от изборите, който ще, се, ще започне в 11.40. Прекъсвам заседанието, ще продължим в 11.40. Президенте! Председателят. La seduta е ripresa. Възобновявам нашата работа. Преди да продължим с втория тур, искам да проверя дали всички преброители са по местата си. Господин Яр, моля да вземете мястото си. Господин Яр. We need to go.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 Are you here? Талер, Талер, тук ли сте? Моля, заповядайте. Госпожа Талер. Президент Бузек is here. И господин председателя Бузек е тук. Президент Buzek е Да, разбирам, че той идва към залата. appena arriva il presidente Buzek, che è scrutatore, aprire. И изчакваме да дойде господин Бузек да вземе мястото си и ще продължим с гласуването. Happy birthday, президент Бузек. Happy birthday. Честит рожден ден, господин Бузек. Procediamo рад al скрути. Продължаваме втория кръг. Моля да вземете местата си. Обръщам се е, към преброителите. Откривам гласуването. Бюлетините са разпространени.